El señor presidente. Señorías, se abre la sesión. Дами и господа, мисля, че е време да започнем работа. Първата точка в дневния ред е докладът Балцания. тристранна среща във връзка с проекта бюджета за 2012 година. Давам думата на докладчика